Bonjour, je vous remercie de prendre. Добър ден, моля заемете местата си. Добре дошли на първото заседание след е, лятната вакансия. Преди да започнем, искам да обърна вниманието ви върху Разрушителният циклон, който тази нощ удари Карибските страни Антибите и два европейски острова Сан Бартелеми и Сен Мартен. Сан Бартелеми и Сен Мартен са разрушени. Сан Мартен 95%, както в холандската част, така и в френската част. Става дума за дълги години инвестиции, които са разрушени, пристанища, летища, далекосъобщителна инфраструктура, туристическа инфраструктура, всичко е сринато с земята и разбира се да не забравяме а, трагичната равносметка а, по отношение на хората. Надявам се, че всички вие ще проявите солидарност с нас и ще а, изпратим послания на солидарност с тези европейски граждани, но и всички граждани на Карибите, които все още са подложени на ударите на този убийствен и разрушителен ураган. Е, призовавам председателя Юнкер и комисария Мимица да активират е, всички инструменти за солидарност в полза на тези а, е, острови. Виждам, че колегата Ламбер също иска да, се, из... да вземе думата. Давам му думата. Подобно на това, което каза и ти, имайки предвид, че ние сме на това заседание и с оглед на последиците от урагана Ирма, който е изключително разрушителен. Той се придвижва към Съединените щати. Имам въпрос към секретарията. Важен въпрос. Дали не бихме могли днес да получим информация, може би анализ на положението в островите, е, островите са различни, имаме, разполагаме с различни инструменти. Много е важно да е, работим с е, тези острови, защото не всяка страна има, не всички страни имат еднакви възможности. Бихме ли могли да получим тази информация и след това в бъдеще да видим какви стъпки да предприемем в бъдеще? Благодаря. И Жозеф иска да вземе думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Аз представлявам този избирателен район в Европейския парламент. Изключително съм развълнуван от съчувствие от, е, изключително съм развълнуван от страданията, на които са подложени хората в тези острови. Остров е, Сен Мартен е разрушен почти 99%. Е, ветровете достигнаха почти 300 км в час по време на юл 1989 година имаше един самолет на пистата и вътровете бяха 200 км и а, самолетът а, беше отместен с 30 метра, просто за да, за да ви дам представа за силата на вятъра. Надявам се, че можем да разчитаме на европейската солидарност, за да можем да се изправим пред предизвикателствата, пред които са изправени тези великолепни, но разрушени острови. За да могат те отново да си стъпят на краката и да се върнат към нормалния живот. Благодаря ви. Ще разгледаме дневния ред с, ед... с известна промяна. С, с разрешението на госпожа Джуфрида и Коцолино ще разменим местата на двата доклада, т.е. точка 8 ще бъде разгледана преди точка 7. Проекта за протоколите от юни и юли са публикувани. Ако няма възражение, ще се считат за приятие. Мисля, че можем да приемем и проекто календара на заседанията на комисията Реджи за 2018 година. Знаете, сме предвидили 20 заседания. Не е лесно. А, мисля, че успяхме да намерим най- добрия календар по ще имаме по едно заседание на месец. Не предвиждаме заседание четвъртък след обяд, за да могат колегите да стигнат до избирателните си райони. Сега ще преминем към гласуването по точка 5 общ бюджет за Европейския съюз за финансовата на 2018 година. Всички ли сте извадили картите си. Предлагам да започнем да гласуваме. Компромис 1. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към шесто изменение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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 19. За. Против въздържали се. Изменение 19. Не, казва председателят. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Предлагам и тук проверка. Край на гласуването. Е а, largement rejeté. Отхвърля се. Изменение 21. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 26. За, против, въздържали се, приема се. Мисля, че се приема. Ако искате, можем да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис на изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по 34-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не се приема. Изменение 35. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 36. За, против, въздържали се, приема се, струва ми се, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голяма разлика. Изменение 37 за, против, въздържали се, Приема се. И гласуване по крайния вариант на текста електронно. Край на гласуването. Докладът на председателя на комисията, на председателката на комисията е прият. Поздравления! Преминаваме към гласуването по доклада на господин Вълкърсел. Тук ли е той? Няма го. Но преминаваме към гласуването незабавно, за да не губим време. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Точка 1, изменение 1 за, против, а, въздържали се, казва председател. Кой е против, приема се. Изменение 1 1А. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 2. Компромисно за, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се. Приема се. Четвърто компромисно за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. изменени 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7. Компромисно за, против, въздържали се. Приема се. И изменение 57 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 58 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 59 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка и по 59-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 за. Против въздържали се. Приема се изменение 9 за. Против въздържали се. Приема се. И изменение 77 за. Против въздържали се. Приема се. И изменение 10 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 11 за. Против въздържали се. Приема се. гласуване по целия текст по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за колегата Вълкърсел. Колегата Джофрида е тук. Приветствам я в залата. Преминаваме към обсъждането на нейния доклад за конкурентоспособността в регионите с ниски доходи и с нисък растеж. Става дума за първата размяна на мнение в нашата парламентарна комисия по този доклад – но не за първи път нашата комисия се занимава с тази тема. Най-важният въпрос е как е да се подобри ефективността на политиката на сближаване в определени региони на Европейския съюз, която е изключително важна за тези региони. Онези колеги, които нямат намерение да участват в дебата, моля, и напускат залата, моля да го направят по-бързо, за да може да преминем към представенето на доклада от колегата Джофрида, след което ще изслушаме и докладчите в сянка. Заповядайте. Добър ден. Няколко общи съображения, за да започнем първото първата размяна на мнения по тема, която многократно сме обсъждали и сега ще ги разгледаме по-подробно в някои конкретни аспекти. Комисията публикува, както знаете, един документ за региони, в които има нисък растеж. Те са 47. Това са региони с нисък растеж, БВП-то се доближава до средното европейско, но няма растеж. Това са и региони в е, Италия, Испания, Гърция и Португалия. Освен това има група региони, които са региони с ниски доходи, БВП е доста нисък, но има тенденция за растеж. Те са доста по-слабо развити, защото те са тръгнали от ниска основа, но политиката на сближаване дава своите резултати. И ако искаме да дадем някои примери, става дума за региони в България, Унгария, Полша и Румъния. Докладът у... очертава някои фактори и които заслужават задълбочен анализ и които ще доразвием в хода на доклада. Първо образование и обучение труд, тема, която многократно се споменава, има различни аспекти. Комисията обсъжда внимание на закостенели пазари на труда, където има колективни договори минималната заплата е пречка пред заедостта. Заедно с това се критикува и е, използването на срочни договори и договори за конкретни проекти. Няма, е, няма стимули за фирмите да наемат нови лица. Аз искам само да подчертая три въпроса и да като база за разсъждение. Комисията основава доклада на обществените разходи, което, липса на които е пречка пред развитието. Докладът на комисията смята, че общественият дълг влияе върху възможността за използване на фондове за растеж и заетост. И ограниченията за обществените дългове създават трудности пред инвестициите и тъй като има недостиг на инвестиции. В доклада на комисията липсва един елемент, който влияе върху способността за инвестиции. Това са параметрите за дефицита. Онова, което е, спъват, е, спъват политиките на сближаването са бюджетните ограничения. Ето защо както е, казахме, това съфинансирането трябва да се извади от ограниченията. Нямаме време, нито пък има смисъл да разглеждаме историята на парламента, но Испания и Португалия са примери, които говорят за това, че трябва да има определено взаимоотношение между макроекономически финансовите параметри и политиката за инвестиции, за да не се спъват инвестиции в тези страни, които имат структурни трудности. Преди да се спазват макроекономическите параметри и определени условия, е, трябва да се обърне внимание на общи, на общите ценности. Политиката за сближаването трябва да се свърже политически и с други политики на Съюза. Не само економическите условията трябва да бъдат параметър, който да се отчита, но по, по, по позитивен начин, за да се стимулират реформите. Трета точка, след което приключвам Комисията призовава за по-тясна връзка между политиката за сближаване и конкретните препоръки за европейския семестър. Трябва Ясно е, че политиката за сближаването не бива а, да бъде пречка не, не трябва, трябва да се осигурява подкрепа за регионите, имайки предвид, че за регионите с ниски доходи е необходимо да се осъществява структурни реформи. Препоръките трябва да се координират с регионите, т.е. да има истинско взаимодействие. През този период ние правим прогнози, разработваме сценари. Ако искаме искаме да си представим два сценария, те са следните. Първо, политика за сближаване, която, да, която инвестира в съответствие с изискванията на европейския семестър и основаваща се на, европей, на макроекономическите фактори. Това е, е политика за сближаване като инструмент за економическата политика. Другия сценарий предвижда политиката за сближаване да бъде инструмент на Европейския съюз, който да осигурява нужните, инстру... Е, нужните средства и подкрепа. В е, целта трябва да бъде да се намалят различията между гражданите и да се изгради балансиран и устойчив растеж. Трябва да се обмислят най-добрите начини, да се, да се, да се види как да се гарантират резултати не чрез отношения на подчинеността на взаимодействие и координации. Това е в интерес на регионите. Това е един сценарий, който на мен ми харесва най-много. Благодаря ви а, за вашите а, идеи и мнения. Благодаря. Благодаря. Мисля, че имат един елемент, който е изключително интересен. А именно, че няма пряка връзка между а, нивото на растеж и нивото на развитие. Има места, където има бързо развитие, но а, а, Същевременно тези региони не са достатъчно добре развити и не се създават работни места. Има пък други региони, в които растежът е нисък, а, цялостното благоденствие е доста добро. А, така че трябва да полагаме специални грижи и за растежа, и за работните места. Давам думата на докладчика в Сянка от НП Фернандо Руас. Благодаря, господин председател. Саудара инициатива. Аз съм съгласен с инициативата на комисаря Кречо това би било принос за разработване на политическите мерки за е, тези региони. Разделението на две големи групи е малко странно. От една страна региони с е, нисък е, доход, страни в изток и разбира се в страните от Южна Европа с нисък растеж. Първо наблюдение – Инициативата се основава на документ на комисията от април. Добра инициатива. Документ, който представя пълна диагноза и сочи възможни пътища за достигане на растеж и развитие в тези 47 региони и за едно управление с участието на местните власти, стопанските субекти, това е хубаво, защото на много ниво мерките, които трябва да предприемем, вървят именно в тази посока. Второ, мерките трябва да държат сметка за конкретните специфични характеристики на всеки регион. Ние смятаме, е, че това е задължителен фактор. Става дума за стратегия за интелигентна специализация е, приспособена към потребностите на всеки регион. Е, развитие в, на новаторството, на човешките ресурси, макроекономическите региони. Това е посоката, в която трябва да се движим. И третото наблюдение достъпът, от страна на поли, на политическите фактори към, до информация, която да е актуална и да съдържа точни данни. Казвам това, защото аспекта съществува в доклада. Що се отнася до регионите с нисък растеж, аз живея в такъв регион аз бях представител в Общинския съвет в такъв регион. Мисля, че тук, тук трябва да има ясна стратегия за развитие, която да балансира развитието на селските и градските региони. Това е идея, която е много близка до а, идеите застъпени в доклада. Преди година и половина аз казах в един доклад, че пътят за развитие на регионите с ниски а, доходи трябва да се основава на стратегия за интелигентен растеж, особено за средните по големина градове. Трябва също така да се обръща внимание на спецификата на градските райони и също така на необходимостта да се разработят специфични политики а, за а, градове, които са с а, ниска гъстота на населението. Съжалявам, че се самоцитирам, но смятам, че това беше необходимо, за да обоснова ролята на политиката за сближаване. Местните и регионални власти играят много важна роля в даването на тласък на развитието. Сега очаквам предложението, очаквам тези предложения да намерят място в доклада. Благодаря, уважаеми колеги. От името на групата на социалистите Констант Крел. Благодаря. Подкрепям докладчика. Съгласна съм с всичко, което тя каза но имам един въпрос. Има разлики между изоставащите райони. И искам да попитам следното. Когато работихте по този доклад, в разговорите си с комисията, установихте ли какво може да се направи, за да може тези региони, в които години наред се инвестират средства от европейския бюджет, но които все още не напредват, дали може спрямо тези региони да се направи нещо по-специално, някакси да им дадем пласък напред? Ще дам един пример. С парламентарната комисия бяхме на посещение в Сицилия. През годините много средства са отишли в Сицилия но напредъкът там не е особено голям. Какво означава това за нас? Ами, може би не е лошо да се излезе с по-конкретни програми или инициативи за по-интензивно сътрудничество с тези райони, да им се помогне да развият специфични стратегии, подходящи за техния регион. Може би не е лошо да включите това в доклада. Това са въпроси, които ми се налага да задавам и у дома. Не ми се ще да кажа че ем, трябва да се спрат средствата. Просто да видим какво ние можем да направим, за да се подобри състоянието на тези региони. Госпожа Томашич не е тук. За групата Алта колегата Милтенберг. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на Европейската комисия за този е, работен документ защото в него се очертават няколко важни послания, които, и, на които и аз настоявам от няколко години. Първото е, че е необходимо да има действителен растеж, да се подобрят стратегиите на регионите и за да направим това са ни необходими структурни реформи. Това е най-важното. Госпожа Крел каза, трябва да видим какво може да се направи. Моят отговор е, Ясно е какво трябва да се направи. Трябват програми за подкрепа на структурните реформи. Това пис... лято получихме едно писмо, в което се казва, че много средства са отпуснати за програми, свързани с структурните реформи. Искам да разбера от комисията къде са отишли тези средства, какви подобрения са били постигнати. И какви са факторите, които могат да доведат до добро развитие в тези райони? Също пазарът на труда. Е, реформата на пазара на труда е много важна. В вашата страна, Франция, се опитвате да прокарате такива реформи в момента. Да се надяваме, те да протекат успешно. Но във Франция не можем да говорим за изоставащи райони, нито пък за ниски доходи. А, в а, а, изказването на докладчика става ясно, че да, това е работен документ на комисията, но от него е очевидно, че макроекономическата политика е от огромно значение – за да се постигнат добри резултати от инвестициите. И както вече беше казано, трябва да има тясна връзка с европейското полугодие и европейската политика за сближаване. И както комисията заявява, макроекономическите условия са, бих, биха били от полза. Затова, може би е добре докладчика да включи препратка и към този документ, който е изготвен от комисията с доста обективност. Макроекономическите условия са от значение. Надявам се, че надяваме се всеки път, когато правим някакви инвестиции, че ще има и някаква възвръщаемост от тях някаква полза. И накрая, а, нещо, което казаха и преждоговорившите колеги, ако искаме растеж в региона, трябва да работим и по въпроса за интелигентната специализация. Трябва да се инвестира в конкретни човешки умения на пазара на труда. Да, разбира се, и в инфраструктура трябва да се инвестира, но след 2020 година вече много средства ще са били вложени в инфраструктура, в мрежата на транс, европейските транспортни мрежи. И мисля, че оттам нататък властите трябва да работят на място да се изгражда административен капацитет, да се види как се работи от правна гледна точка. Така че властите имат много важна роля в тези региони. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря. Димитрис Пападимо ли има думата? Благодаря ви. Това е важен въпрос за регионите с ниски доходи и с нисък растеж. Очевидно е, че те се нуждаят от подобряване на инструментите, на ресурсите, които предоставя Европейския съюз, за да се намали неравенството. Искам да благодаря на докладчика за това, че постави този въпрос на обсъждане. Искам да припомня на колегата от групата на либералите от Нидерландия, че трябва да имаме предвид, че средствата от ЕФСИ трябва да финансират инвестиции, които да водят до растеж, иновации, работни места в регионите с ниски доходи и нисък растеж, отколкото да инвестират в пътища, както е в Нидерландия и Германия. За това ли искате да се изразходват тези средства там, където не са толкова наложителни? Съгласно официалните данни, средствата, които се заделят за научни изследвания отиват на 70% в най-развитите държави от Европейския съюз и една незначителна част отива в страните, които са в източната част на региона. Затова е необходимо да се обърне повече внимание, да се насочат повече средства към регионите с ниски доходи и нисък растеж. Тези региони обикновено се намират в Южна Европа. Регионите с ниски доходи също се намират на изток, така че ние трябва да направим нещо, за да се намали неравенството. Не трябва да се казва, че са пропилени а, средствата, а когато се влагат в тези региони. Не трябва да отслабват усилията, трябва да се засилят работата в тази сфера, трябва да има повече финансиране. Очевидно е, че не трябва да има разхищения, средствата трябва да отиват там, където ще са най-полезни. Трябва да се подкрепи създаването на работни места, но трябва да се прилагат строги правила, да има контрол – да има нужните процедури, така че тези средства да достигат до регионите и до общностите, които най-силно се нуждаят от тях. Не трябва да се поставяме погрешни цели. Родос, например, е остров, където се разчита по-малка степен на приходи от туризма. В това отношение се отличават от другите острове. И има и други острови, които нямат достатъчен растеж и имат ниски доходи. Дали искаме те да останат на това ниво или искаме да им помогнем да подобрят положението си или да останат, ще ги оставим за винаги да бъдат региони с ниски доходи и нисък растеж. Трябва да се инвестира повече, да има стимули, а, за да бъдат подкрепени тези два типа региони, както от ЕФСИ, така и по Хоризонт 2020. Ние можем да обсъждаме помежду ни непрекъснато, но паралелно има и регионална кохезионна политика, която обаче непрекъснато отслабва. Искам да благодаря на докладчика и да кажа, че очаквам да работим с всички политически групи, за да достигнем до един доклад, който да има широка подкрепа. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų manau, kad šitas klausimas labai svarbus e, solidarumui Europos. Благодаря ви много. Думата има господин Ропе. Това е важен въпрос, свързан с е, солидарността в е, Европейския съюз. Ние трябва да стимулираме конкурентоспособността за да гарантираме бъдещето на Съюза. Има огромни разлики между регионите по отношение на доходите, БВП и всичко това води до вътрешна миграция в Съюза. и ще струва повече да се изграждат е, инфраструктури в е, тези региони, отколкото в е, регионите, къде, откъдето идват тези мигранти. Има 47 региона в Съюза, в 8 държави членки. С много ниски доходи. И не бива също да забравяме, че някои региони все пак са успели да получат европейски помощи. Трябва да се намерят решения на проблемите на регионите – Според мен проблемите на регионите с ниски доходи не са непременно свързани с административния им капацитет. Има данни, които показват, че помощта от Европейския съюз би трябвало да се насочва именно към тези региони. всички региони. Разбира се, независимо коя държава членка се намират, имат свои предизвикателства. Европейската комисия търси какви са причините за тях. Установява, че има съществени разлики, например, в образователните системи. Този анализ мисля, че е стъпка във вярна посока и трябва да поискаме от Европейската комисия да предложи една по-цялостна оценка на това, какви възможности, какви рискове съществуват. И тази оценка трябва да се осъвременява непрекъснато от страна на комисията. Не бива да забравяме, че конкурентоспособността няма да се осъществи само чрез помощ от Европейския съюз, а също и чрез законодателството в съответните държави членки. И за това трябва да помислим какви са причините поради които някои държави изостават, кои държави трябва да направят повече от своя страна. И в заключение, това, което не виждаме в документа на Европейската комисия, се отнася до някои разпоредби които да разясняват разликата в растежа на различните региони в отделни държави членки, вътре в самите държави членки. Статистиката, с които разполагаме към момента, според мен отразява тези разлики, но не в пълна степен. в рамките на държавите членки има различни темпове на растеж в различните региони и Европейската комисия трябва да отчете този факт. Някои държави членки за статистически цели гледат на държавата като на един регион, но във вътрешната политика те имат по-различен подход. Благодаря. Благодаря. Благодаря на докладчика. Ние говорим за изоставащи региони възоснова на доклад от комисията от април. Там става ясно, че 47 региони от 8 страни Италия, Гърция, Португал, Испания, Румъния, България и Полша имат нисък доход или са с нисък растеж. Всички регионите с нисък е, доход са в е, източна Европа, а с нисък растеж в южна Европа. Комисията анализира е, недостатъците и се опитва да разработи стратегии за развитие с помощта на европейските фондове. Ако нямаме данни, е трудно да дадем отговор. Ние сме съгласни с данните. Комисията определя пет причини економическата криза от 10 години. Тя води до макроекономически дисбаланс а, те застрашават и политиката на сближаване, ниската степен на заетост, но и ниското образователно ниво слабо развита система за научно-развойна дейност и нисък административен капацитет. Също така масова емиграция от вече образовани младежи и обезлюдяване на цели региони. Също така е, спада на обществените и частните инвестиции. Решенията. Съгласни сме с решенията насочени към стратегията за интелигентна специализация, намаляване на недостига на финансирането в е, инфраструктурата, инвестиция в обучение, за да се привлече привлекателността и да, се, и да има желание младежите да останат. Всичко това е добре, но а, е, и тук Европейската комисия допуска обичайната а, е, грешка т.е. връзката с структурните реформи и европейския семестър. В тези три години многократно сме водили тази дискусия и не разбирам защо след нулевите санкции към Испания и Португалия трябва да продължим да настояваме на член 23 или подобни механизми, които само влушават ситуацията. Аз съм един от тези региони, Пулия в Южна Италия. Ние имаме цяла страница посветена на данните за тази регион за период до 2014 година Инвестициите спаднаха с 27%, БВП на Южна Италия спаднаха с 5%, ако искаме да използваме БВП като параметър. Наясно сме, че през годините Южна Италия, но това въжи и за всички изоставащи региони, Получихме десетки милиони по, по политиката за сближаване. Политическата класа на всички нива е, показа, че е неадекватна в е, парламента. Говорим за това, че Европейския съюз е, наложи правила като дефицит и дълг, които са непродуктивни. Комисията говори за спад в инвестициите. Защо да не определи като цел? Инвес... Защо да не приеме, че инвестициите трябва да се извадят от изчисляването на дефицита. Гражданите очакват подобни сигнали от стратегията 2020, а не прекъсването на инвестициите в Южна Италия, но и всички изоставащи региони и има проблем с институционалната и административния капацитет, а също и с корупцията. Ето защо имаме нужда от антикорупционни мерки и също така бюджета да осигури функционална независимост между управителните органи, сертифициращите органи и одите. Ние ще внесем а, а, изменения към доклада на колегата Джуфрида. Благодаря много. Има още 8 души, които са заявили желание да се изкажат. След това ще дадем думата на Европейската комисия, отново на докладчика. Затова ви моля да се изказвате накратко. Господин Жуло, искам да благодаря най-напред на докладчика за положения труд. Също документа на комисията е добър. Съжалявам, че не се отчита ситуацията в най-отдалечените райони, въпреки че в тези региони също е необходимо да се даде подкрепа. Това, което ми се струва важно, е мястото, което се отдава на диференциацията. Това според мен е много важно. Ние трябва да продължим да отчитаме тази разлика тъй като сложността на кохезионната политика в голяма част проистича от липсата на еднаквост и това е важно да се отчита при програмите, които са насочени към различните региони. Необходимо е да се отчита тази диференциация по отношение на регионите, а не на държавите, защото и вътре в самите държави може да има съществени разлики между регионите. Например, в Франция, между до Франс и другите региони има съществени разлики. Необходимо е да работим в тази насока при разработването на следващата кохезионна политика. Относно дебата за показателите за кохезионната политика, в документа на комисията има някои елементи, които са отчетени като динамиката, тенденциите, а не непременно само статистическите данни. Трябва да се има предвид това измерение. И на последно място отделя се внимание на разликът, разликите в самите региони също всичко това, според мен, трябва да се има предвид, когато обсъждаме по-нататъчното развитие на кохезионната политика. Благодаря. Колегата Пирински има думата. Благодаря, господин председател. Регионите в България са сред онези, които са предвидени в е, доклада на комисията. За това ще премина на български. Уважаеми колеги, считам, че се подценява е, специфичния проблем в е, много от районите в източна Европа, които са изоставащи. Той е свързан с това, че тези райони са били предмет на много дълбока деиндустриализация. В миналото в тях е имало големи структуроопределящи предприятия с много активен износ от химическата промишленост, машиностроенето, леката промишленост, хранителната промишленост които са давали работа на хиляди, десетки хиляди е, работници. В е, процеса на е, дълбока промяна на и економическа и социална система, тези райони претърпяха много сериозен срив. В тази връзка, според мен, трябва да обърнем внимание на онзи текст в е, договора за функциониране на Европейския съюз, член 174, който предписва, че кохезионната политика трябва да е насочена и към точно такива проблеми на региони в преход, както е казано в е, договора, което означава, че е, онези инструменти и мерки, които се прилагат към тези райони, трябва да отчитат тази специфика. Ето защо аз имам а, възражения срещу подхода, който се предлага за повече структурни реформи, за макроекономически а, условия, които да осигурят повече инвестиции. Не, че такива мерки не са необходими, но те са далеч недостатъчни. И ако не са съчетани с много е, целенасочена политика за създаване на нови индустрии във връзка с е, новите развития в економиката, отново ще имаме разочарование. Е, комисара Йотингер в е, своите презентации включително и на Кохезионния форум през юли, преди е, вакансионния период, изтъква е, такъв аргумент, мъчайки се да отговори и на въпроса, който колежката Крел е, постави, къде отиват парите и къде потъват парите в тези региони, той казва така, от всяко евро, което ние инвестираме, 60 евроцента се връщат в нашите, т.е. германски и на другите западноевропейски страни индустрии, в резултат на поръчките, които се възлагат за изпълнение на проектите. Съгласете се, че този аргумент <laughs> може би е добър за неговата домашна страна, но той говори, че се възпроизвежда едно изоставане в индустриалната и производствената основа на тези региони. Ето защо ми се струва, че и анализа на комисията с тези пет причини, които тя изтъква, не отчита тази специфика. И аз се присъединявам към предложенията за продължаване и задълбочаване на анализа как да се преодолеят тези различия. И Смятам, че е, е задължително и след 2020, е, 2020 година кохезионната политика да продължи да бъде политика за публични инвестиции, за инвестиции, които са резултат на целенасочени политики и разбира се да се съчетава с е, инвестиции помощта на финансови инструменти, от Европейския фонд за стратегически инвестиции, частни инвестиции, но стимулирани, насърчавани и а, е, подкрепяни от много сериозна публична политика. Тъй като иначе, господин председател, и с това завършвам, ние ще продължим да бъдем изправени пред много острите проблеми на миграция на трудови ресурси от източна към Централна и Западна Европа с всичките проблеми, които това поражда. Благодаря ви. Благодаря ви много. Заместник председателя има думата. Благодаря. Ако се опитаме да разберем защо изостават някои региони, мисля, че тук анализа на комисията е добър. Мога да допринеса за разширяване на края на проблемите. Но когато се види един проблем, трябва да се види как да се реши. Това е изисква изследвания. Неодавна имаше едно проучване, което се опитва да отговори на този въпрос. Един институт който направи това проучване, стига до интересния извод, че недостатъчното развитие в регион, който не е обкръжен от други изоставащи райони. Тук развитието на този регион може да бъде по-бързо. Слабо развитите региони, които са в съседство с други слабо развити региони, се конкурират едни с други. За мен това беше интересен извод. Не знае дали комисията е учитала това при разработването на своя документ. Когато говорим за кластери, които са инвестирали много средства, когато се опитвате да преодолеете структурни пречки, това трябва да стане преди да се пристъпи към растеж. Това също е интересен извод и следва да се има предвид в този документ. Комисията запозната ли е с това изследване? И въпросът ми е към госпожа Джофрида. Може би трябва да разгледате това проучване. Мога да ви го изпратя. Това ще ви даде някои идеи, които могат да залегнат в доклада ви. Не зная да изводите на този институт са коректни, какви инструменти трябва да бъдат разработени за да могат тези средства да бъдат правилно насочени към тези региони чрез структурните фондове и как могат тези средства да донесат, доведат до по-добри резултати. Благодаря ви много. Следващият оратор – По време на това разискване, когато говорим за политиката за сегашния период, имаше изразени някои съмнения от страна на парламента, дали трябва да се влагат средства в региони, които разхищават тези средства, като същевременно има други региони, които преминават към а, конвергенция, които са в преход е, и се придвижват към конвергенция. Може би някои от регионите се нуждаят от е, специфични, целенасочени е, политики. Трябват ни аргументи по какъв начин можем да помогнем на тези региони, които сякаш не могат да пристъпят към растеж. Аз имам две предложения – Имаме програми за структурни реформи. Ние сме вложили средства в тях. С допълнителната подкрепа от страна на регионите и държавите членки, чрез средства по линия на техническата помощ, може да се направи нещо. И понякога се оказва, че някои от държавите имат повече средства, отколкото тези, които ние можем да осигурим. Вторият елемент защо да не предложим някакъв по-обикновен инструмент, така че регионите доброволно да се свързват помежду си, регион, който не се справя толкова добре, както и с региони, които се развиват добре, така че да се получи някакво трио от региони. Те могат така да се учат едни от други, а може би това може да се превърне в общо европейска инициатива. В Китай се наблюдава това. Има различни региони, градове, които се свързват помежду си региони, които се развиват добре или градове, които се развиват добре, вие се свързвате именно с, с тях. Не зная какво е мнението на Европейската комисия. Не може просто да им се каже, че нищо не правят както трябва. Необходимо е обаче нов инструмент, една тройка, едно трио от региони. Благодаря ви много господин Пападакис. Благодаря ви. Въпросът, който се повдига в този доклад, се отнася до растежа, но този е растеж в полза на който ще бъде, дали това ще бъде растеж в полза на гражданите или на економически групировки. За да сме конкурентоспособни в рамките на едно голямо предприятие, обикновено не се дава високо заплащане на работещите, които работят в това предприятие бяха посочени остров Родос, остров Кос, като региони получават средства. Ние знаем за ефекта от разрушителни земетресения в регион като Кос, където има туристическа инфраструктура, която не може да устои на толкова силни трусове. Имаше също разрушителни наводнения. Инфраструктурата, която е, е на лице, не обаче достатъчна, за да устои на тези природни бедствия, а също времено големите предприятия не проявяват средства, интереса към заделянето на средства за укрепване на издръжливостта на инфраструктурите на подобни бедствия. Освен това има и мнение, че трябва да бъдат ограничени колективните трудови договори, да се даде свобода на действие на предприятията. Има някои държави, в които се премахва това колективно трудово договаряне, масово се уволняват хора. Виждаме какво прави сега правителството в Гърция и хората трябва да бъдат на първо място, а не само предприятията. Благодаря, господин председател. В контекста на економическата криза, която бушува от години, регионите са много сериозно засегнати. Истинският е въпрос, който трябва да зададем, и той беше зададен, какви са причините. Те могат да бъдат конюнктурни, но те са и структурни. мърте, например, това е много удалечен регион, той получава помощ, но в рамки, но за един ден, за една нощ, всички усилия са отишли на хаос. А, има немалко най-удалечени региони, които имат структурни проблеми които изпитват затруднения, свързани с климата и, и така нататък. Това често се забравя. А, комисията публикува един много съдържателен доклад, защото в него е представен начинът по който политиката за сближаване трябва да се насочи към регионите с нисък доход. Трябва да се засили институционалния капацитет, да създаде економическа среда, която насърчава предприемачеството. Всичко това е чудесно. Но в крайна сметка комисия, нашата комисия трябва да помисли е, за решения, които да са в състояние да посрещнат предизвикателствата, да се представят е, конкретни решения, за да могат е, регионите, изпитващи затруднения, да си стъпят на краката. Поздравявам при всички случаи колегата докладчик, която представи е, различни е, варианти е, и основата, върху която да стъпим в своите разговори. Благодаря, господин председател. След като изслушах казаното от вас искам да отбележа, че всички имат право в известен смисъл и бихме могли да отразим и запишем всички коментари. Но господин Ван Милтенбург в последното си изречение каза, че трябва да обърнем специално внимание на отговорността, която носят местните и регионални власти. Това е определящо, защото много често Европейската комисия или националните правителства като че ли искат да са по-мъдри от регионалните правителства. И в крайна сметка на регионалните власти се налага се налагат мерки и насоки за действия. За най-изоставащите региони ние искаме да наложим един и същи модел за развитие, както и за останалите. Това означава, че тези региони трябва да приемат решения, в които не са убедени и след това те се притесняват от всичките ревизии и одити, които ще се извършат. Според мен, ние трябва да имаме повече доверие в местните и регионални власти, защото те носят отговорността. Разбира се, трябва да видим а, дали те разбира се, трябва да се следи относно правомерността на техните действия. Региона на, на град Париж е, има различен е, модел е, от Южна Франция, да речем, и още по-различен и от Полша. Има различни модели в източна и западна Полша, така че нека да имаме повече доверие и нека да предоставяме повече отговорности на местните регионални власти. Нека не ги принуждаваме да приемат това, за което е взето решение на централното ниво. Радваме се, че сред нас е представител на Европейската комисия. Давам ви думата, за да отговорите на отговорите и да представите гледната точка на комисията към този доклад. Благодаря, господин председател. Ще бъда максимално кратък, имайки предвид тематиката. Най-напред искам да подчертая, че комисията отчита, че тази тема е доста дискусии. В доклада ние се постарахме да представим проблемите по неутрален и безпристрастен начин. Заедно с това ние не се дърпаме, така да се каже, от дискусия в контекста на политиката за сближаване, както и регионалното развитие. Както няколко депутати подчертаха, докладът говори за сериозните различия между регионите в изтока и запада. И може би е, изборът на прак е, е, е решение на комисията. Няколко депутати споменаха най-отдалечените региони, за които, на които е посветено предстоящо съобщение. Също така се работи много по изоставащите региони в източна Словакия поради статистически съображения източна Словакия излезе извън обхвата на нашия доклад, но местните власти предприеха работа по много интересен доклад. Докладът показва, че предизвикателствата на регионите излизат извън обхвата на регионалната политика. Затова доклада се обръща внимание на всички фактори, влияещи върху развитието, макроекономическата рамка, състоянието на структурните реформи и влиянието на управлението върху инвестициите. Доклада показва, че, инвести... че инвестиционната политика ще даде резултат само ако средата стимулира растежа инвестициите. Също така беше казано, и аз съм напълно съгласен, че констатациите говорят за това, че еднотипният подход не е възможен нито на европейско, нито на национално ниво. Един от депутатите спомена, че дори под, на подрегионално ниво има сериозни различия. Това е една от областите, на които обръщаме внимание в някои от пилотните проекти с Польша, по които работим. Усилията ни там са насочени към общинското ниво, за да видим какви, какви са структурните различия между различните общини. Констатирахме, че изразходването на средства по добри проекти може да се окаже недостатъчно за осигуряване на растеж и работни места. Затова поставяме акцент върху необходимите предпоставки а, за преодоляване на запазващите се а, трудности и също така а, качеството на управлението. През октомври ще представим поредния вариант – на регионалното качество на управлението. Е една област, която е тясно свързана с въпросите, които обсъждаме днес. Няколко конкретни въпроса. Единия беше свързан с доклад на мозъчен тръст за въздействието върху изоставащите региони и въздействието върху съседните региони. Анализирахме този доклад в контекста на изоставащите региони и имаме по-различно мнение за това как са използвани данните, но Голяма част от информацията, която беше използвана, беше а, свързана с периода до 2007 година, 99-2007, имайки предвид а, всички промени, които настъпиха от тогава, може би актуалността не е толкова голяма, колкото в а, сегашния доклад. Е, сега по аспекта на сътрудничество, просто повдигнат от господин Ван Нистерой, съгласни сме. В момента има добри примерни, Холандия и Румъния имат е, добри примери на регионално сътрудничество, но това трябва да се улесни. Е, регионите трябва да могат по-лесно да работят заедно и да обменят опит. Това ще бъде една от областите, на които ще обърнем внимание. Благодаря. Благодаря. Думата има госпожа. Сега докладчика има дума. Искам да ви кажа, че дебатът, който проведахме, беше много съдържателен. В крайна сметка, той е свързан с всички аспекти на политиката за сближаване. Да, има различия между гледните точки. Но заедно с това всички ние имаме волята да се постигне целта на сближаването и на развитието. Искам да напомня на докладчика, че критериите и процента растеж сами по себе си не са цел. Няма винаги непременно връзка между процента растеж и нивото на развитие. А всъщност целта ни е развитието и заедостта. Аз идвам от, аз съм от остров Реюнион. През 2008 година растежа беше 6% годишно. Заедно с това тази страна изоставаше в своето развитие, като половината от населението беше под прага на бедността. Също така има един въпрос, по който всички ние сме съгласни. Европейските политики, както политиката сближаване, така или другите политики, не могат да дават единно, еднакво решение за различни региони. Това трябва да се отчете във всички региони, не само в най-отдалечените региони. Това въжи за всички региони. Това предполага а, диференцирани стратегии. Най-сетне не смятам, че обръщаме достатъчно внимание на предпоставките, Констанца Крел го казва. Държавите не обръщат внимание на предпоставките, за да може политиката за развитие да достигне своите цели. Понякога нашите политики започват да се, се насочват към райони, в които няма предпоставки за постигане на целите. Сега, Госпожа Джофрида има думата, за да отговори на поставените въпроси. Благодаря, ще бъда много кратка. Споделям онова, което току-що казахте. Истинския ключ към това нашата работа да не остане куп хартия, а да доведе конкретни резултати е да държим сметка за различията между регионите. И беше повдигнат а, един въпрос от а, госпожа Крел, но това е ключът трябва да държим сметка за една полиция, която да предлага решения и да дава отговор на въпросителните, пред които сме изправени. има региони, като в Южна Европа, в, в които европейската политика като че ли не дава очакваните резултати. Ключът може би, и аз го подчертах, когато представях един от сценариите или един от, една от възможностите за изпълнение на политиката, е повече взаимодействие с тези региони. Е, комисията държи на взаимодействието между националните политики и националната автономия в регионалната развитие. Ще дам за пример моята страна, в която се обръща много внимание. Разработиха се е, решения, практики, които дадаха своя резултат и спомогнаха тези региони да излязат от своите ендемични трудности. Тези политики бяха насочени към региони, тези политики бяха насочени към региони с които изостават от развитието си. Ние трябва да направим така, че това да стане част от ежедневието на изпълнението на нашите политики. Не може да се предлага единна политика към условия, които са толкова различни. Това трябва да бъде в центъра на вниманието и в нашия много интересен дебат, в който беше в който бях застъпени много гледни точки, но при всички случаи това е пътя, по който да разработим един доклад, който да се споделя от максимално широк кръг колеги. Председателят. Благодаря много. Нашата парламентарна комисия се договори с Комисията по сълско-стопански въпроси за приложението на член 53 от правилника, който позволява присъствието на докладчика по темата на обсъжданията тук. След това преминаваме към следващата точка от дневния ред – докладчик на госпожа Андрея Козолино за макрорегионалните стратегии. Давам думата на докладчика незабавно. Ще бъда наистина много кратък. Пункто precedente un'ampia discussione, quindi vorrei davvero... Тъй като по предишната точка проведахме дискусия по един доклад, който не е само дескриптивен. Аз лично смятам, че трябва да се обърне внимание на конкретни ситуации. В този доклад се прави опит да се предложи рамка за изпълнение на тази политика. Рамка, която да е по-стабилна в рамките на преразглеждането на политиката за сближаване по която ще разсъждаваме и взимаме решение през следващите месеци. Така че докладът а, има за цел не само да опише ситуацията, и да представи а, постигнатото до сега. По-скоро аз ще а, предложа три ключови проблема, с, три аспекта свързани с спецификата а, на изпълнението през последните години. Трите въпроси са следните. Дали можем да определим една по-балансирана база, на която да управляваме този опит? В, да отделим положителният опит в някои случаи. И тук има специфика от една, стра... от една страна. Имаме ангажимент, ясен ангажимент от страна на регионите. От друга страна, ангажиментът е по-скоро на държавни, на, на, на национално ниво. И тук има една обща характеристика, която да говори за, евен... за евентуално управление на тази дейност. Второ, участието на държавите членки. От гледна точка на ангажимента им и от гледна точка на а, финансовата рамка. Да, възможността да дадем по-конкретен принос. И третият аспект е рамката на инвестициите. Е, какво още можем да предложим? От последните 10 е, години какво можем да извлечем като публични инвестиции, но също така и като платформи, които привличат частни инвестиции. можем да мобилизираме комплекс от инструменти, които да помогнат за изпълнението на тази политика. Тази политика има определено положителни и благотворни резултати върху регионите. И затова аз бих предложил и ще изслушам с огромен интерес изказванията на колегите – и с готовност ще приема изменения в тази насока. Ние иск, аз искам да се направи една стъпка напред спрямо документа на комисията. Е, това е посоката, по която аз предлагам за изпълнение на макрорегионалните стратегии. С това ще приключа. Благодаря много. Нека да ви припомня последния доклад на Европейската комисия за макрорегионалните стратегии. Много важна темата, защото 19 държави членки и 8 трети страни са включени в тези макрорегионални стратегии и е, е голямо тяхното значение, голямо значение и моделя и комисията и мисля, че съвсем основателно. Сега, докладчиците в сянка от групата е НП, господин Богович, е, той не е тук, така че дам думата на Ламберт. Съгласен съм с това, което казахте. По документите е, има пряка връзка с този документ. Франк Богович е, е в е, Франкфурт по важна работа и нямаше как да присъства тук, е, но ще направя няколко коментара. Това са сравнително нови инициативи, е, да кажем тези по Балтийско море. И сега винаги можем да говорим за един проект и сякаш чашата е наполовина пълна и сякаш е наполовина празна. Балтийско море е доста замърсено, изключително замърсено. Заради Русия. С този инструмент се постигнаха невероятни резултати и това е много важно. Така успяваме да си сътрудничим в многостранен план. И има напредък. За Алпийския регион също имаме резултати. Колегата Бресо работи по темата. Има ползи от по-взаимосвързана по политика. Но не трябва да се преустановява тази политика. Някои казват, ако Европа се покрива от макро е, региони, тогава какво става с европейската добавена стойност, какво става с регионалната политика, Държавите членки се занимават с местната и регионална политика, пък ние се занимаваме с макрорегионалната политика. Но всъщност вие знаете е, политиката на трите не. И, тази политика всъщност е от голямо значение. Тяхната цел е, нейната цел е не да наруши провежданата вече в регионален план политика, да я допълни. Сега за инвестиционните стратегии. Някои неща липсват в нашия подход в областта на инвестициите. И има нови инструменти, да кажем инструмента за структурни инвестиции. Обаче е доста трудно за този тип големи инициативи за сътрудничество да а, а, правят конкретни инвестиции, да направят така, че повече средства да се насочат към тези региони. А пък вижте какво става в Балтийския реги... Е, регион. Има постигнати резултати и трябва да залагаме на този подход да и да има не само допълнителни средства, но и нови финансови инструменти. И във връзка с доклада на госпожа Михайлова за териториалното сътрудничество, Ами точно за това става дума тук, за териториално сътрудничество в най-чиста форма. Седмият доклад за сближаването ще бъде представен през октомври и той ще бъде основата за политиката през следващия период. Въпросът е как можем да направим връзка между тази, е, този териториален подход към кохезионната политика и макрорегионите. Важна е тази тема и трябва да се вземе предвид преди да се премине към разглеждането на седмия доклад. Искам да подчертая още нещо, на което обръща внимание докладчика, а именно значението на политическия ангажимент и на усещането за ам, ангажираност на участниците. Защото само така ще се засили административния капацитет на региона. Може би е добре да се обмислят съответните адекватни показатели за тези фактори. И накрая, последен коментар. Не да има повече макрорегиони, предлагам аз, а да се задълбочат те. Аз съм холандец. Според мен би било отлично и в Северно море да има макроекономически регион, така ми звучи, но всъщност реално в Северно море сътрудничеството е достатъчно добро. Не се налагат повече региони. Трябва съществуващите да се задълбочат. Благодаря, Ламбърт, за екаре. Господин Клузовски. Благодаря, господин председател. От името на нашия докладчик Сянка искам да благодаря на докладчика за изготвения доклад. Признавам ролята на макроекономическите стратегии в тези региони. Благодарение на сътрудничеството, економическите условия в тези региони се подобриха. Тук става дума за една интегрирана рамка, която може да бъде използвана и като елемент за засилване на ангажимента на местните регионални и национални власти. Виждаме резултати от тези стратегии, но има и някои предизвикателства, с които се сблъскваме трябва да мислим за ефективността на системите за финансиране. Този доклад би могъл да бъде източник на насоките за разработване на нови макрорегионални стратегии. Има, други, има и други членове на Европейския съюз, които биха могли да се облагодетелстват от такива макрорегионални стратегии. Господин Беремба, нашия докладчик Сянка, нееднократно е изисквал макрорегионална стратегия за Карпатите, например. За съжаление обаче, такава стратегия не съществува. Вземайки предвид положителните характеристики на този доклад, ще представим и своите изменения. Благодаря. Нашият е, докладчик Сянка не е тук, тъй като дневният ред беше променен. Господин Якович подчертава значението на този доклад и е, особено на някои конкретни макроекономически стратегии, да кажем тази за и Юнийско море. Така че докладът е изключително важен. Вторият е, елемент, който искам да повдигна, е това, че е изключително важно да се направи задълбочен анализ е, на наднационалните програми, е, на трансграничните програми и какви резултати могат да постигнат те. Финансиране вече има допълнително финансиране на този етап не е нужно просто да се приложат е, стратегиите. Надяваме се, че ще е, видим по-добри резултати в тези области и се надяваме, е, че стратегиите ще заработят, за да можем да подчертаем всичко в доклада доклада като важна. И, и, и подчертаваме всичко това като важно за доклада. Благодаря. Благодаря от името на Обединената левица господин Пападимолис. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегата Коцолино за положения труд. Мисля, че това е добра основа за по-нататъчната ни съвместна работа в областта. Защото той създава добри основи е, за работа по темата. Макрорегионите са един инструмент и ако искаме този инструмент да продължи да се използва с добри резултати, е важно да се разпространява информация за постигнатите резултати, които, между другото, са неравномерни. В Балтийско море макрорегионът работи по-добре, отколкото в другите макрорегиони. И така, в региона, който ме вълнува, Юнийско море, имаме нужда от повече информация за това какво е постигнато да знаем какъв е натрупаният опит, какви са положителните, какви са отрицателните му страни, за да можем да направим предложение за по-добро управление на този тип инструменти. Нещо като описание на задълженията на различните нива, местно, регионално и национално, за да може да се постигнат по-добри резултати. И тогава ще разберем какви са и сравнителните ползи от тези макрорегиони. Така се позволява да се направят инвестиции в ситуации, в които а, такива инвестиции не могат да се привлекат само от една единствена държава членка. В Адриатическо-юнийския регион може да се развие туризма, може да се развие риболова чрез такива стратегии и това е от полза за всички. Освен това, става дума за стратегии, които не обхващат само държави членки, а в които участват и трети страни с европейска ориентация. Да кажем, ако говорим за Адриатическо-юнийския регион, там има страни с Адриатическо крайбрежие, които не са държави членки на Европейския съюз – но Европейския съюз е, благодарение на тези стратегии задълбочава връзките си с тези страни и може да подобри и стандарта на живот на хората там. Така че ползите са много. От гледна точка на Обединената левица се надявам, че ще работим добре с докладчика и докладчиците в сянка за да може да се постигне доклад, който получава максимална подкрепа и който се основава на информация мен на мнение. Благодаря. Благодаря. От името на групата на зелените Роза Демато. Благодаря. Благодаря на докладчика за този много важен доклад. Преди една година е, разработихме доклад за макрорегионалните стратегии се радвам, че някои от изтъкнатите там становища са отразени в сегашния доклад, и именно миграционната криза, която е предизвикателство пред регионите. Има някои въпроси, следва да бъдат подчертани както при изпълнението на макрорегионалната стратегия, така и по отношение на спецификата на регионите. Първо, подхода трябва да се основава на спецификата на региона. Трябва да се обръща внимание на ресурсите според конкретния случай. Също така трябва да има интегриран европейски подход към иммиграцията. Всички ние сме съгласни, но трябва да има радикална промяна в областта на убежището. Има нужда от солидарност и засилено сътрудничество с трети страни. Много е важно да се защитава синята економика като начин за решение на проблемите, проистичащи от економическата криза. А, тук а, говорим за специализация, създаване на нови работни места, което а, да доведе до повече заето сред жените и младежите. Също така трябва да се изгради интермодалност, която да е в състояние да осигури сближаване между участващите страни. И накрая, във всички макрорегиони трябва да се използват в по-голяма степен възобновяемите енергийни източници, които сега се използват недостатъчно. Стратегиите трябва да се изпълняват. Как? че като се мобилизира европейско, но и национално финансиране, по-конкретно Европейски фонд за структурни инвестиции и инструмент за пресприсъединителна помощ за периода до 2020 година. Има широка гама от инструменти и други фондове, които могат да се използват до 2020 година за туризма, за околната среда, програмата Косме. От административна гледна точка бих подчертала няколко приоритета. Първо, необходимостта всички национални, регионални и оперативни програми трябва да бъдат приведени в съответствие с целите на стратегията. Още един приоритет е необходимостта в процеса на взимане на решение да участват заинтересованите лица и местните органи. По този начин ще се окаже подкрепа на опазването на околната среда и на здравето. Благодаря. Благодаря. Колегата Хауърт има думата. Um, thank you, uh, Chair. Um, I thank Mr. Коцелино for his uh, report. The development of network... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Коцелин, за доклада. Разработването на мрежи на различни нива в Европейския съюз по един по-неформален начин може да бъде изключително ценно за насърчаване на връзката между инициативи на място, за насърчаване на обмена на добра практика и опит на различни равнища. Това е много ценно при разработването на регионално сътрудничество на по-местни равнища в Великобритания. Тези стратегии работят различно в различните региони, т.е. имаме отлично ниво на гъвкавост, нещо, което приветствам. Европейският е, е, съюз е, се разпорежда в моята страна, налага своите начини на работа, един единствен начин на работа навсякъде, а пък а, това не е ефективно. А, сега във връзка с казаното от господин Ван Нистерой за Холандия, тези макрорегиони са важни за сътрудничеството между Европейския съюз и е, държавите, които не са членки на Европейския съюз. И въпреки, че той е прав, че има отлично сътрудничество между страните около Северно море, опасявам се, че за в бъдеще може да възникнат и някои стратегии, е, някои бариери, защото няма да сме членки на Европейския съюз. Наистина смятам, че това е така. Аз не бих искал да сме да напуснем Европейския съюз. Това е последното нещо, което бих искал, но ако говорим за сътрудничество в Северно море, това ще означение не само за Великобритания, но и за Ирландия, която ще бъде доста изолирана за в бъдеще. Така че не дейте да се отказвате. Необходими са ни такива мерки, за да може онези, които са истински европейци, да продължат да са такива. Ами по тази тема можем да открием направо един нов дебат. Радвам се, че тук са представители от Генерална дирекция Регио. Европейската комисия разработи наскоро доклад за макрорегионалната стратегия. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред е, искам да поздравя докладчика за отличния проект от доклад. Ние с огромно внимание изслушахме всички изказвания в рамките на това разискване. Искам да отговоря някои въпроси, които бяха повдигнати. Първо, как тези макроекономически стратегии могат да запазят своята важност? стратегията за Адриатика за Алпите са по-нови и тяхното прилагане на практика е съвсем в началото. Ние приключихме подбора на проекти неодавна, които да бъдат финансирани. На 6 декември комисията представи свой проект. Парламентът освен това, комисията излезе с допълнителен документ, работен документ относно прилагането на практика на макрорегионите. Тези макроекономи позволяват да се мобилизират средства на Европейския съюз извън тези, които вече са предвидени. Искам да дам думата, е, извинете, искам да дам пример с макроекономическата стратегия за а, Балтика, където вече има вече доста натрупан опит в прилагането и тъй като тя е една от най-старите. И се заделите средства 3 милиарда и 500 милиона евро общата сума. Това е значително усилие, но за сега сравнително малка част от програмата е реализирана. Има насърчителни признаци за прилагането на стратегията и обвързването на стратегията с тези средства, които са заделени. Всички тези въпроси фигурират в доклада на комисията. Ние продължаваме да работим по прилагането на макрорегионалната стратегия и това се прави с цел да се извлекат полуки, да се подобрят тези стратегии. Във вашия доклад са посочени три неща, свързани с управлението, участието, инвестициите и връзката с други политики. Ще започна от третата точка – връзката с други политики, като имаме предвид, е, че макростратегическите стратегии е, често от самото начало отговарят е, на безпокойства, които идват по-далече от в регионалната политика, например за Балтика. Това е свързано не само с проблемите на Балтийско море. Има хоризонтални проблеми, които се отчитат в стратегията. Бъдещето на стратегията трябва да намери по-голямо отражение в политиките на Европейския съюз. Въпроса за развитието на морските пространства, транспорта, което също фигурира в доста важни стратегии. И може да се доведе до разширяване на обхвата на стратегиите. Доколкото знаем, че комисията също ще се произнесе по този доклад както и по отношение на други политики, транспорт, енергетика, с които има връзка. Целта е да се прилагат различни политики, да имаме хоризонтален поглед върху всички политики. Относно управлението, трябва да видим по какъв начин ще се развива тя. Ние подчертаваме, че управлението трябва да бъде адаптирано. Преминахме от разработване на стратегията, беше постигнат консенсус, което е важно за прилагането. Освен това, участниците са сега по-широка кръг, не само регионите и държавата, но и гражданското общество, частния сектор – за това трябва да подчертаем този важен факт. Това е в съответствие с препоръките на Европейския парламент. И на последно място, нещо изключително важно за развитието на стратегията, а именно участието на държавите членки и връзката с националните бюджети. Стратегиите са отдолу нагоре при тяхното изготвяне. Държавите членки, регионите трябва да мобилизират финансови ресурси, както и човешки ресурси, за да гарантират доброто функциониране на структурите за координация и за изпълнение. Това е изключително важно. Ние ценим факта, че парламентът е, изигра изключително важна роля в това отношение чрез е, подготвителни действия и пилотни проекти, за да се наблегне на координацията и сътрудничеството и интернализирането на средствата, които са заделени за реализирането на стратегиите. Благодаря ви. Благодаря за тази информация. Ако докладчикът иска да допълни нещо, Нямам какво да добавя към а, а, това, което беше казано. Очаквам а, измененията. Целта е не само да се опише ситуацията, да се направят предложенията, които евентуално да бъдат прияти Аз оставям отворена възможността, особено по темата за миграцията, която може да доведе до нови макроекономически реалности. Ще работим за изграждане на връзка, меж, на тясна връзка между политиката на сътрудничество и макрорегионалните стратегии. Благодаря становището в ЕМВ ще се приеме на 21 септември. Реги ще представи доклада си през ноември. Предлагам крайния срок за изменение да бъде определен за 13 септември до 17 часа. Преминаваме към разглеждането на изключително важен доклад от моя гледна точка относно ролята на регионите и градовете при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата, прието на 21-та сесия на конференцията на страните по рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Докладчик е Анхела Валина. Даваме думата веднага. Благодаря, господин председател. Консенсусът на международната общност е, че има глобално затопляне и че се предизвиква от човешката дейност. Има непрекъснати доказателства за това, както видяхме напоследък с е, урагана Харви. Не става дума само за силата на природните бедствия, но и тяхното зачастяване. Виждаме, че последиците са наводнения, има задълбочаване на този проблем, тъй като вода, водата не може да бъде абсорбирана вече от почвата. Затова трябва да се имат предвид влиянието на човешката дейност, като използването на земите за отглеждане на различни култури, застрояването и прочие. Виждаме, че всичко това доводи, доводи до множество природни бедствия, като засушаване, наводнения, горещи вълни и прочие. Хората, растенията, животинския свят са също застрашени. могат да бъдат предизвикани без прецедентни миграционни потоци в Европейския съюз. 75% от населението и 80% от използването на енергията Имате ефекта върху изменението на климата. Има ясни доказателства за това. Климатичните промени задълбочават различията между европейските региони. Има някои социални групи, които са по-силно засегнати от климатичните изменения – хора, които имат проблеми с доходите, с жилищата. Конвенцията на ОНЕ по изменението на климата и срещата на страните по него доведе до сключването на Парижкото споразумение, целта на което е да се смекчат ефектите върху околната среда, да има адаптация към климатичните изменения, да се намалят емисиите. Искаме да се намали покачването на световната температура до 1,5 градуса и да има намаляване на парниковите газове на базата на научни доказателства, да преминем към такива модели на развитие, които водят до по-низки емисии. Държавите трябва да подобрят способността си да се адаптират, да не са толкова уязвими хората, Следва също да имаме предвид, че САЩ се оттеглиха от споразумението от Париж, въпреки че САЩ са втори по емисии на парникови газове. Администрацията на Трамп обаче смята, че економиката им е по-важна. Изключително важно е международната общност да продължи да върви във вярната посока, въпреки реакцията на САЩ. Бяха договорени цели за устойчиво развитие за следващите 15 години, включващи противодействие на климатичните изменения. Това е въпрос, който е в центъра на вниманието. Освен това се посочват и мерки, които трябва да се приложат в градовете. Ще спомена най-важните от тях, например приемането на неотложни мерки за справяне с климатичните изменения. Това е цел 13 – гарантиране на достъп до устойчива, безопасна енергия. Това е 11-та цел, също да се гарантира, че градовете ще бъдат по-безопасни и по-устойчиви. Европейския съюз допринася с 9% за емисиите в световен мащаб и голяма част от тях идват от градовете. Ние сме твърди, що се отнася до спазването на споразумението от КОП-21. Регионите и градовете трябва да дават пример в световен мащаб. Сега е... имаме тази възможност можем да проявим интелигентност и да предложим успешни решения, да покажем, че можем да допринесем за развитието, за подобряване на економиката, качеството на живота на гражданите и то по един устойчив начин, що се отнася до опазването на околната среда и развитието на економиката. Може, може би САЩ ще запазят решението си за отегляне от споразумението, но гражданите на САЩ могат да направят от своя страна много повече за намиране на решения. Целта, която е поставена от Европейския съюз в пакета за климата и енергетиката за намаляване на емисиите от парникови газове с 20% до 2020 година. 20% от енергопотреблението трябва да е от възобновяеми източници, 20% трябва да бъде ефективната ефективност, която да води до енергоспестяване. 27% от енергията, която потребяваме, идва, трябва да идва от възобновяема енергия до 2050 година искаме 80% от енергията, която потребяваме, да идва от възобновяеми източници. Това са целите заложени от Съюза. Имаме стратегия също за адаптиране към климата. Там са предвидени 8 действия. Няма да ги изброявам, за да спестя време. Европейската комисия През 2008 лансира пакта на кметовете. Това е ангажимент за постигане на целите на Европейския съюз. През 2014 година беше прията мярката Мерс Адепт. През 2016 Имаме пакта на, кметовете в областта на енергетиката и климата, където се поема ангажимент да се работи за намаляване до 40% на парниковите газове до 2030 година. Също постигната е договореност да се следва интегриран подход за адаптация към климатичните изменения – както и гарантиране на достъпно на и устойчива енергия за всички. Този пакт се разширява, той се превръща в глобален пакт на кметовете. Това трябва да стане до края на тази година, за да могат тези, които искат да се борят с климатичните изменения, които не са представители на градове и общини от Европейския съюз, да се присъединят към него. 7500 градове са се подписали вече. През 2016 имаше неформална среща на министрите. Амстердамският пакт беше одобрен там се определят целите за управление на различни нива. Държавите членки, градовете, другите заинтересовани страни могат да работят съвместно, като се базират на три инструмента, които са от ключово значение – по-добро регламентиране, подобряване на финансирането и подобряване на на знанията и методологията, създаването на партньорства, и работене по теми, които пряко или косвено влияят върху климатичните изменения. Трябва да се има предвид качеството на въздуха, кръговата економика, иммиграцията, преход към енергия, устойчиво използване на почвите, природни решения, цифров преход, интелигентни градове, сключване на публични договори, разработването на тези партньорства може да се следи на вебсайта на комисията. Бихме искали да се ратифицира също ангажимента на Европейския съюз за борба срещу климатичните изменения и предложенията за политики за адаптация и смягчаване на ефекта, което ще ни помогне да се подобри качеството на живота в градовете. Така ще можем устойчиво да гарантираме, че бъдещите поколения – не само ще получат от нас света в същия вид, в който е сега, но че ще има подобряване на условията в него. И градовете има да играят огромна роля в това отношение. Те имат огромна отговорност за измененията на климата. Те са и най-уязвимите. Въпреки това, трябва да има предвид, че те могат да предложат решения, като се има предвид, че повечето парникови газове идват от градовете. Градски транспорт, изолацията на сградите, управлението на енергопотреблението, управлението на отпадъците, също подобряване на градоустройството, връзката между градските и селски зони. Това са все области, които трябва да допринесат за постигане на резултат, за по-добро адаптиране, за по-голямо смягчаване на ефекта от климатичните изменения. И всички те имат сериозен интерес в намирането на решение, затова те трябва да бъдат включени в намирането на решение, трябва да има координирани действия, както вертикално, така и хоризонтално това е наложително. Както казах и преди, искам да го повторя. Това е първа обмяна на мнение. Приветствам всички ваши предложения и изказвания. Е, трябва да имаме предвид, че климатичните изменения нямат политическа окраска. Всички се намираме в една лодка. В този доклад има три основни компонента създаването на необходимата рамка за адаптиране към климатичните изменения, предлагане на политики по отношение на градовете и регионите и на трето място препоръки за политики на Европейския съюз, най-вече на кохезионна политика – определенето на подходяща рамка за предприемане на действия е нещо, което изисква създаването на условия за намаляване на емисиите на CO2, използването на възобновяеми енергии, намаляване на използването на изкопаеми горива. Освен а, това, трябва да имаме предвид необходимостта от създаване на работни места по един а, социално справедлив начин. Така че има най-различни аспекти, а, които трябва да се отчитат. Трябва да има и съгласуваност на екологичната политика и други политики. Политиките за адаптация, програмите трябва да бъдат съгласувани. Необходими са усилия за смягчаване на влиянието на климатичните изменения и адаптирането към тях. Първо трябва да се намалят емисиите на СО2, на парникови газове изобщо, като намаляване на като се намали енергопотреблението, като се подобри енергийната ефективност и като се използват по-голяма степен възобновяеми енергии. Адаптацията означава да се справим с отрицателните въздействия, да предприемем необходимите мерки, за да преодолеем или минимизираме евентуалните щети в сферата на транспорта, сградите, управлението на отпадъците, градоустройството, също да се положат усилия за намаляване на задръстванията в градовете. Подобряване на управлението трябва да планираме също много по-добре тези мерки. Трябва да се предвиди и мониторинг Трябва да имаме дългосрочна визия за дълбоки промени в производствените методи, в потреблението, в политиките, които разработваме, в практиките, които а, използваме в начина ни на живот. Освен това е необходимо за всичко това да се подобри информираността на гражданите за необходимите мерки и за промените, които трябва да настъпят. Градовете и регионите трябва провеждат ефикасни политики за борба срещу последиците от климатичните изменения. Трябва да има сътрудничество между регионите за справяне с предизвикателствата. Трябва да се отчитат също и измерението равенство между половете, кохезионната политика, включването на целите за климата в разработването на бюджета. Европейския съюз трябва да има значителни инвестиции. Да, приключвам, господин председател. Трябва ми още една минута само. Трябва да се постигнат целите на Съюза. Ние трябва да имаме по-високи амбиции от тези от КОП-21. В кохезионната политика трябва да се прави диференциация между а, смягчаващите действия и мерките по адаптация. И ще приключа до тук. Но въпреки това искам да приведа един а, пример за лошо планиране и липса на координация въпреки че това се базира на една положителна идея. Този е, доклад ще има доста широк е, обхват. Не искам да опростявам прекалено нещата, но искам да споделя нещо важно. Както вече казах, искам да приведа пример, за да кажа къде политиките Председателят, съжалявам, колега, трябва да ви прекъсна. Мисля, че добре разбрахме смисъла на вашия доклад. Вие направихте едно много детайлно представене. Вашия проектов доклад ще ни бъде представен през месец ноември в рамките на тази парламентарна комисия. Благодаря ви много. Искам сега да дам думата на координаторите от различните политически групи. Най-напред Мария Спираки от НФП. Колеги, ще споделя някои мисли по този доклад. Това всъщност не е доклад. Това не е доклад, който трябва да обхваща всички аспекти на климатичните изменения. Ролята на градовете и регионите е темата. КОП-21 извисква от тези органи да засилят усилията си и да Реализира дейности. Кохизионната политика играе важна роля в справянето с климатичните изменения. Има три тематични цели, които са пряко или косвено свързани с климатичните изменения. Първо, четвърта цел, която предлага преминаването към нисковъглеродна економика. Второ, пета цел – адаптация, управление на риска, управление. И шеста цел защита на околната среда и ресурсната ефикасност. 56 милиарда са свързани с климатични цели. Ако читате, че това е достатъчно, аз трябва да кажа, че не е. Затова грантовете ще играят съществена роля и трябва да им обърне внимание по-голяма степен. Има различни финансови инструменти, които да, да се използват за противодействие на климатичните изменения. ЕНП е против задължителни, сме против задължителни цели, особено на равнище държави членки или на регионално равнище. Въпреки това, аз очаквам да се сътрудничам с докладчика, за да бъде изготвен този толкова важен доклад. Благодаря ви. Pour le groupe socialiste, Louis-Joseph Москово. Euh, От името на социалистите Луи Жозеф Москур. Климатичните промени са сложен въпрос, е, който оказва влияние върху всички области на живота. Бедността, растежа, използването на ресурси си. Имаме нужда от решение и сътрудничество във всички области на научно-развойната дейност. Има нужда от инициативи за неутрализиране и адаптиране към климатичните промени. Естествените и социалните науки – както и други, могат да дадат конкретен отговор. Образованието е също така важен елемент. Помощта на... Те дава възможността да се да се насърчат младите да променят своето поведение и да го нагодят към климатичните промени благодарение на програмите можем да разработим важен принос, за да изпълним тази цел. Да се да стане образованието важен елемент в усилията за борба срещу климатичните промени. Благодаря на такива програми лицата ще разберат как, в какво състоят климатичните промени и как да се неутрализират.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 От, е, не можем да чуем е, представителя на АОДЕ. Ще чуем неговия заместник. Благодаря. През последните седмици и месеци имаше мусуни, дъждове в Юго-Источна Азия и вчера имаше силни урегани. Заедно с това липсата на дъжд в Африка води до глад и миграция. Климатичните промени са причината за тези екстремни метеорологични условия. Ето защо има нужда от спешна потребност за предотвратяване на климатичните изменения. Разбира се, Парижското споразумение е първото всеобхватно споразумение в областта на климата, то има необходимия потенциал за да произведе нужният ефект, ако разбира се бъде приложена на практика. президентът Тръмп реши да отегли страната си от това споразумение въз основа на доводи, които нямат научно основание. Освен научните данни, може би трябва да формулираме други а, доводи от страна на правителствата и лицата, за да се положат усилия за намаляване на парниковите газове. И има, а, вярваме, че е, по, че е от полза да работим за предотвратяване на климатичните изменения. Трябва да продължим своите усилия и да предоставяме емпирични данни. Трябва също така да насърчаваме всички граждани във всички региони да работят за по-сигурна среда в собствените ни градове и региони. Призовавам мерк, да се предприемат мерки за по-добра подготвеност за наводнение и суша. Очевидно е, че те ще стават все по-чести. Ще има глобално затопляне, въпреки даже и да се изпълни споразумението от Париж. Трябва да сме наясно с, споразумение, с предизвикателството му. Аз лично бих добавил, че усилията, които трябва да направим, трябва да бъдат предприяти и в областта на енергийният преход. Надявам се, че докладчикът ще включи тези съображения в доклада си. Благодаря. Благодаря от името на е, зелените Бронислав Ропе. Благодаря. Две трети от европейските граждани живеят в градове и една пета от енергията се потребява в градовете. Така че по-голяма, повечето замърсяване е, се дължи на градовете и затова усилията ни трябва да започнат от там. Ясно е, че политик, че ефективността на политиката ще определи дали ще осигурим бъдеще за децата си. В Парижкото споразумение са записани за пръв път задачите на местните органи. Европейския съюз и държавите членки поеха ангажимент за 20% възобновяема енергия и за влагане на 20% от ресурсите за постигане на тази цел. 25% от средствата за сближаване ще бъдат насочени към тази цел. Възниква въпросът обаче дали тези средства се изразходват по целенасочен начин. Затова трябва да, сме, да имаме много точна представа за своите цели. Също така имаме нужда от административни мерки, за да не се изчисляват тези средства е, двойно или тройно. Средствата от политиката за сближаване и другите средства трябва да са в допълнение към усилията на държавите членка. Местните органи, общините са тези, които трябва да решат как тези средства да се изразходват, за да се изпълнят мерките на местно ниво. С други думи, имаме нужда от повече ефективност. И може би най-ефективните местни общини биха могли а, да да споделят а, своя опит. А, положителният опит трябва да се използва а, пълноценно. На, местни, на местно ниво се изпълняват не само а, нормативни актове на, на централната власт, но се изпълняват и европейски документи. Ние имаме нужда от обмен на положителен опит, взаимодействие, сътрудничество между регионите. взаимодействие и обмяна на опит с общини, които са използвали средства за от подобни източници за подобни програми. Имаме нужда от революция в енергийния сектор. имаме нужда от възобновяеми енергийни източници, но също така трябва да децентрализираме енергийните източници колкото може повече и потребителите на енергия трябва да могат сами да произвеждат своята енергия те трябва да имат достъп до енергийната мрежа. Зелената енергия, според мен, трябва да бъде приоритет. Структурни структурнис недarbas, мажинančiais инструменти. Що се отнася до индустрията, усилията ни трябва да бъдат насочени към екологизацията й. Също толкова важно е и научната общност да участва пълноценно, да се насърчава научният напредък. И ня... в заключение няколко въпроса за външните елементи. Въпреки, че този документ е насочен повече към градовете, ние не можем да не обърнем внимание и на прехода от индустрия, работеща на въглища, към съвременна индустрия. Всичко това трябва да се помни, когато работим и разбира се имаме нужда от европейска подкрепа. Председателят докладчикът като ТСПД отсъства. Ще чуем генерална дирекция Регио, господин Сандър Стукли. А, Роза. Благодаря. Темата на доклада среща в Париж и кохезионната политика са огромен интерес за моето движение. Ние ще направим предложение, като цялата ни делегация през декември 2015 година не можем да сме напълно доволни от споразумението. Мисля, че е, когато говорим за климатични изменения, не можем да пренебрегваме економическите реалности. Онова, което се извършва е стратегия на намаляване на щетите. Обекти. Глобалната цел е да не се допусне увеличаване на температурата с 2 градуса като тенденцията е градус и половина, така че данните за всяка държава трябва да се коригират. В противен случай ще достигнем до повече от 2 градуса. Е, в е, доклад на ООН това е, е тези данни ни показват, че е много важно да се предприемат незабавни ефективни действия, е, за да не се превиши е, таванът от 2 е, градуса и половина. 90% от, национал, от природните катастрофи се дължат на наводневия, урагани, горещи вълни и други форми на екстремни, екстремни метеорологични условия. Резултатът се огром, огромен брой загинали, останали без покрив. Какво трябва да направим? Какво можем да направим в политиката за сближаване, за да помогнем като Европейски съюз? Трябва да поем ангажимент за реална декарбонизация и масивни инвестиции в ВИ Съгласни сме с критиката към държавните и правителствени ръководители, които се отеглиха от споразумението в Париж. Но нека да погледнем по-близо до нас. Какво правим в Европа? Нищо не казваме за финансирането на проекти с въглища с ЕФСИ за нищо не казваме за Адриатическо и Юнийско море с множеството, с множеството бетонни сгради. Също така стоманодобивни предприятия като това в Таранто, които замърсяват. Какво трябва да направим? Промените трябва да започнат с нас по политиката за сближаване, защо да не се намалят конкретно измененията като част от оценката на резултатите от всяка оперативна програма. Декарбонизацията не означава премахване на въглерода, премахване на всички изкопаеми източници, природен газ в това число. Трябва да се разработва стратегия, която да се основава на инвестиции в зелена енергетика, т.е. проекти насочени към премахване на изкопаеми горива. Ние ще държим на това и когато се прави оценка на изпълнението на споразумението. Благодаря. Извинявайте, че не ви бях чула и така генерална дирекция Климат и региос. тук. Давам думата на господин Сандър. Или генерална дирекция Климат. Да, от една и съща институция сме Европейската комисия, въпреки че ще говори е, различно лице от различна генерална дирекция. Благодаря много на докладчика. За, благодаря за тази. е, проекта доклад. Е, много е важно да има е, силна лидерска позиция на Европейския съюз в борбата срещу промените в климата. През следващите няколко месеца ще се опитаме да засилим партньорствата си и да създадем нови е, партньорства. Европейския съюз ще присъства следващата седмица в Монреал, заедно с Китай, Канада и други страни, именно за да задълбочим нашата позиция за промените в климата. Мерките е, за намаляване на промените в климата и за адаптация към техните последици трябва да бъдат задълбочени. Е, и както бе казано в Парижското споразумение, трябва да се активират и местните, е, местните власти, за да се увеличи устойчивостта, да се ускорят усилията за намаляване на емисиите и да се засили сътрудничеството. Всяка монета има две страни и в градовете се сблъскваме с много предизвикателства. А, горещи вълни, е, суша, наводнения, обаче има и добри възможности и в, за действие в градовете, в а, някои страни има натрупан опит и се предоставят консултантски услуги по темата за други страни. Подкрепяме е, градовете чрез а, е, а, е, конференцията на кметовете. Над 7000 града участват в тази а, конференция. 800 вече имат своя е, стратегия за адаптация. Има и 24 държави членки, които са изработили своята национална стратегия за адаптация. Ако се вълнувате от на работата на конференцията на кметовете, колегите ми с удоволствие ще ви предоставят информация. На тази конференция се работи чрез ангажиране чрез поемане на ангажименти. Всеки град ясно заявява какви ангажименти възнамерява да поеме. А, докладчика вече спомена а, ангажименти за 2030 година, за периода до тогава. А, до 2020 вече са ангажирани 27% от инвестициите, т.е. целите е, на Европейския съюз вече са надскочени. Що се отнася до различните организации на кметовете с различни имена, Covenant of Mayors, Compact of Mayors, Global Covenant of Mayors, всички те е, се е, занимават с темата промените в климата и е, ще работим и в Бон за обмен на добри практики и е, ще се положат усилия за разширяване на членството. Комисията за промените в климата на ООН ще задълбочи усилията си за изследване на възможностите за постигане на ограничение на увеличението на температурите до определените прагове. За седмия доклад за оценка ще има предоставена информация, но все още нямаме пълна яснота в краткосрочен план е много важно на место равнище да се предприемат усилия, които са обвързани с съответната национална стратегия за адаптация и намаляване на ефекта. И призовавам всички кметове на градове, които все още не са членове на конференцията на кметовете да станат такива. Говорихме и за средствата. Председателят, извинявам се, че ви прекъсвам, но закъсняваме, така че ако може, бъдете възможно най-кратка. Що се отнася до европейските средства, имаме доста средства, отиващи в подкрепа на градове включително чрез организиране на определени инвестиции. В днешния сложен политически климат, вземайки предвид и контекста в Съединените щати, градовете, регионите и недържавните действащи лица ще изиграят важна роля, включително и за да се увеличат нивата на стандартите, които се прилагат в тази област. Няма да е лесно, но историята ще докаже, че сме прави. Благодаря. Добре, това е първата размяна на становища. Проекта на доклад, за доклад ще бъде представен отново през ноември и ще бъде разгледан. Благодаря много на колегата Ванина за подробната презентация, изключително подробната презентация, която ни показа ясно, че няма как да се постигнат целите на, на 21-та конференция на страните, без да се положат много сериозни усилия и че трябва да ориентираме всички правни текстове, по които работим, към, съотве... към постигането на тези цели. Благодаря ви много. Закривам заседанието. Координаторите моля да останат за заседание на координаторите. Останалите да напуснат залата. След обеда ще се видим с генералния директор на генерална дирекция Регио, господин Люметра. Сигурен съм, че колегите ще имат много въпроси към него и ще очакват отговорите му с голям интерес. Благодаря ви много, благодаря и на комисията за участието.